Хорватия. Благодаря ви за въпрос, въпреки че в момента не обсъждаме разширяването на Европейския съюз в посока Северна Македония, Албания, но когато става дума за Шенген, аз подкрепям приемането в шенгенското пространство. Приемам това България, Румъния и Харватия да влязат в шенгенското пространство, когато са готови за това. Господин Боркия. Благодаря. Европейския съвет говори за този дълъг процес на разширяване на Съюза. Макрон говори, може би го притесняват множеството албанци, които искат убежище или пък за това, че бе отхвърлена госпожа Голар. В крайна сметка се създаде един глинен гигант. От една страна имаме Съюза, който не слуша сметната палата, от друга страна кандидати, които смятат, че Европейския съюз е панацея. Албания е част от Ислямската конференция. Неефикасно се разхождат средствата на Европейския съюз и искаме да ги влеем и в Албания ли? Македония не е Скопие. Говорите за разширяване. Какво ще кажете за влиянието на Русия и Китай? Те купиха половината Гърция, китайците. Тогава нищо не казахте, нали? Сега какво говорите? Една минута, господин Йорданов. Господин председател, Франция не е държава, която допуска случайни грешки. Франция е държава, която предполагаме, че знае какво прави но това нейно решение очевидно обслужва руските интереси в региона на балканите а русия както знаем е противник на европейската и евроатлантическата интеграция на държавите от западните балкани и от много години води хибридна война в тази посока. резултатът от грешката на господин макрон е че в северна македония ще се проведат предсрочни избори но европейският съвет не трябва да чака техния резултат и срещата в загреб през май защото е възможно тогава господин макрон да каже нека да изчакаме първите стъпки на новото македонско правителство и тогава да вземем решение. и така се влиза в една опасна политическа спирала. и бих препоръчал по малко задкулисни игри на париж с москва и белград. благодаря. Господин Бенифей. Благодаря. Аз съм убеден, че слагането край на преговорите, което идва от съвета, що се отнася до Албания и Северна Македония, бе сериозна грешка. Днес виждаме, че тези държави работят много сериозно, за да влязат в Съюза. Виждаме го това с Преспанското споразумение от 2000 и 18-та година, реформите на Албания последните години, за да отговори на изискванията на Съюза. При отварянето на едни преговори винаги следват и нови стъпки. Не искаме да разочароваме гражданите, младите хора, които гледат с доверие на тези преговори. Включително много граждани, които живеят и в моята страна Италия, а са от македонски или албански происход. Съюзът не работи добре наистина и се надявам тези години да го променим. Институциите трябва да се променят, но това не може да бъде оправдание да блокираме всичко. Смятам, че Европейския съюз трябва да стане по-силен и да обединява народите на нашия континент. Благодаря. Благодаря, господин Дели, за минута. Уважаеми господин комисар, уважаема госпожо министър, Това, което се случи на Европейския съвет миналата седмица, доведе всъщност до там, че Европейския съюз загуби изцяло доверието по отношение на политиката на разширяване. Затова Европейския съюз загуби и правото да иска реформи от страните от Западните Балкани, защото не изпълни обещанията си. Знаем, че кандидатите трябва да изпълнят необходимите реформи, обаче трябва да видим, че междудържавните отношения не са еднопосочна улица. Би било добре, ако държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз разберат, че Европейския съюз не може да понесе негативите в този процес, а трябва да бъде заинтересован от стабилно развитие Институционалните реформи в Европейския съюз е, трябва да бъдат е, предпочетени обаче би било несправедливо към страните от Западните Балкани да чакат докато накрая Европейския съюз постигне съгласие. Европейската комисия трябва да намери решение приемливо за всички по тази въпрос. Господин Миксър за една минута. Благодаря, господин председател. Решението на съвета да не започва преговорите с Албания и Северна Македония е достойно за съжаление. Направо това е погрешно решение. Ние виждаме, че по този начин Европейският съюз губи авторитет не само в региона, но и в много по-широк план. Също така това ще дестабилизира региона решението на лидерите на някои държави членки на Европейския съюз не е свързано с провалите на двете държави Северна Македония и Албания. Особено това въжи за Северна Македония, която появи решимост, включително и в решаването на конфликти. Необходимо е да се коригира грешката преди вредите да станат необратими. Госпожа Кокалари за една минута. Президент Благодаря, благодаря, господин председателю. Президента Макри, Макрон беше тук в парламента преди около две години. Той каза какво мисли за европейската демокрация и каза, че това е най-добрият шанс, който може да има пред нас. Той също така каза, че трябва да отворим също котията на демокрацията – Смятам, че е ужасяващо обаче, че се налага вето върху започването на преговори с, за присъединяване с Северна Македония и с Албания. Процесите на разширяване са важни. Те са много добър инструмент, така щото държавите да защитават правата на човека и демократичните реформи. Имаме тук държави, които се опитват да подсилят своята демокрация и трябва да ги подкрепим в това. Ако Европейския съюз не е в този регион, то е тогава Саудитска Арабия, Турция, Русия ще бъдат в този регион. Нужна ни е една Европа, която да е обединена на запад и на изток. Европейската комисия трябва да направи нещо и то незабавно. Благодаря. С това се изчерпа списъка с ораторите. Продължаваме с спонтанните изказвали. 13 човека са се записали но тъй като закъсняваме изключително много с времето днес, няма да мога да дам думата на всички пожелали да я вземат. Ще дам думата на по един от група. Ще дам приоритет на онези, също така, които не са говорили, а са тук през целия дебат, т.е. присъстват на дебата господин Поспишил. Благодаря ви господин председател. Много се радвам, че повечето колеги тук ясно казаха, че решението на съвета е погрешно. Много пъти сме казвали, че следва да интегрираме държавите от Западните Балкани. Всичко останало е грешка тъй като ще доведе само до увеличаването на влиянието на Русия в региона, за което говориха и много колеги. Тоест, Европейският съюз, неговото влияние ще отслабне в региона. И какво ще кажем на гражданите на тези държави? Господин комисар, много често се казваше, че в интерес на Европейския съюз е да се продължат преговорите. И аз често съм казвал на скептично настроените колеги, че това е само начало това е начало на преговори, това не е присъединяване. Това може да продължи с години, но поне по този начин тези държави получават възможност в някакъв момент в бъдеще да се присъединят към Европейския съюз. Госпожа Уорд. Uh, Благодаря, господин председателю. Като приятел на Западните Балкани, аз съм убедена, че Албания, Северна Македония в крайна сметка ще се присъединят към Европейския съюз. Те са предприели много успешни стъпки по пътя към членството. И този саботаж в съвета от страна на Дания, Франция и Нидерландия наистина е много жалък. Албания и Северна Македония дори са много по-напред от някои държави членки. Например, и двете държави са ратифицирали Истанбулската конвенция, докато собствената ми държава, Обединеното кралство, се бави, а и България пък се чуди дали да я ратифицира. Е, призовавам всички лидери в съвета да върнат тази точка в дневния ред и да дадат зелена светлина на тези преговори. Имиджът на Европейския съюз ще бъде засегнат в целите Западни Балкани и в Европейския съюз, ако не покажем е, нравственост и откритост. Аз съм убедена, че бъдещето на Западните Балкани е в Европа и бъдещето на Европа е в единството. Единството с Западните Балкани. Благодаря. Благодаря ви, господин Островичус. Чия, комисионер, колекс. Господин председател, господин комисар, колеги, ние знаем, че Европейският съюз е изграден върху принципите на мира и сътрудничеството и се стреми да насърчи съседните страни да вървят по пътя на демокрацията и най-важното е да постигнат регионално сътрудничество и стабилност. Чрез споразуменията за партньорство и други инструменти ние поставяме много стриктни изисквания към нашите партньори, но често забравяме за нашите ангажименти. Това не може да бъде оправдано по никакъв начин. Трябва да анализираме и трябва да мислим дългосрочно. Трябва да се противопоставим на влиянието на такива държави като Русия – Русия предлага краткосрочни ползи, докато перспективата за Европейския съюз гарантира мира, основните права и свободи и благополучието на гражданите. Това трябва да бъде в основата на политиката на Европейския съюз за разширяване. Благодаря, уважаеми колеги. Това, което видяхме на последната среща на върха, действително си историческа грешка. Албания и Северна Македония затръшваме им вратата към Европейския съюз. И всъщност това не е фронт към правителствата, към тези страни, а за младото поколение. Това е фатален сигнал в целия регион. В миналото поколения на Балканите често са живяли без перспектива и истински изгледи за успех. И това до голяма степен беше повод за много хора да напуснат своите страни. С перспективата за присъединяване всички заложиха на това следващото младо поколение да получи получи истински шанс в своята страна. С това решение за присъединяването, въпреки изпълнените критерии, т.е. да не се случи, се замразяват всички бъдещи политически и економически реформи. Може би е, е трудно да се затворят е, процепите, които се откриват, празнотите, които се откриват в тези страни, как да бъдат затворени. Това отваря перспективи за Катар, за Китай и за други страни. А не е в наш интерес. Благодаря, господин Лебратон. Мерси, месье президент. Благодаря, председателю. Казвам се, че съвета блокира преговорите за присъединяване на Албания. Албания всички знаят, че е една държава е изпълнена с ендемична корупция, която задушава гражданското общество. Всеки трети млад човек е безработен, така казва Международната... Световната банка, извинете. Наистина са успокояващи резултатите. Независима комисия от международни експерти трябва да бъде създадена. Всъщност тя бе създадена, но се оказа, че след като направиха оценка на всички съдии, голямата част от съдиите са зависими и много малък брой от тях са независими. Затова не заслужава да влезе Албания в Европейския съюз. Както пише Леосуар от а, тази година, това е една наркодържава, която е под влиянието на трафикантите. Благодаря ви. Господин Пападимулис. Ευχαριστώ, Кирия, проведре σε λίγες ώρες η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Благодаря, господин председател. Европейския парламент ще гласува с, е, огром... гласува с голямо мнозинство една резолюция и към нея всички групи отправят искане към съвета незабавно да коригира тази историческа грешка. Ние подкрепяме историческото споразумение от Преспа и от страна на парламента ние изпратихме послание към народа на Албания и Северна Македония, за да кажем, че Европейския съюз е организация, към която може да има доверие. Изпратихме послание и към Макрон, че трябва да коригира веднага своята грешка и да не поставя на карта демокрацията и европейските интереси. Интересите на националистите на Ердоган, на Путин са насочени към нестабилност. За това това се аплодира от крайната десница. Има въпрос по процедурата по... за синя карта. Обаче, тъй като времето ни изтича, няма да позволя да се процедира по този начин. Моля да ме извините и сега дам думата на комисар Хан да се изкаже от името на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря най-сърдечно на всички в залата за огромната подкрепа на изпълнения с доверие процес на присъединяване и в частно за това, че Северна Македония и Албания трябва да получат зелена светлина и да започнем с преговорите за присъединяване. Ние не говорим, че те ще се присъединят днес или утре. Ние говорим за един многогодишен процес. Години отнема изграждането и възстановяването на доверие и само няколко минути са необходими или няколко часа, за да се разруши това доверие. И до известна степен това се случи по отношение на Западните Балкани. Но ви казвам, че не само по отношение на Западните Балкани. С това решение ние като Европейски съюз ние загубихме много доверие – и загубихме много предвидимост и всъщност това са ценности, зад които ние стоим. И казвам това на фона на ситуацията, че в непосредственото ни съседство възникват редица проблеми. Погледнете към Ливан, Тунис, политическата ситуация е изключително нестабилна, Алжир неясна политическа ситуация – и мога само да се надявам, че тези, които носят отговорност за настоящата ситуация, не са осъзнавали това решение и какви последици би нанесло то на Европейския съюз в глобален аспект и в аспекта на нашето съседство. Всъщност с това се нарушава влиянието, нарушава се силата на Европейския съюз и е, няма да бъде лесно да спечелим отново това доверие. Аз съм склонен, тъй като съм член на партията на полупълната чаша, да съм склонен да мисля, че нещата пак ще тръгнат към добро и съм готов да изслушам различните аргументи, изразени през последните месеци. Защо още сега не може да започнат преговорите. Аз мога да посоча, че понякога имам чувството, че тук се излагат аргументи, които всъщност имат характер на претекст, за да не се каже ясно, аз съм против разширяването, но един от тези аргументи, които чухме от Франция, а и от други държави, беше, че преди следващото разширяване трябва да постигнем задълбочаване на нашето сътрудничество, на процеса на вземане на решения и така нататък. Аз лично казвам да. Аз проявявам много голямо разбиране към това, но не проявявам разбиране към това, че този процес се осъществява последователно, напълно е възможно, реалистично и прагматично този процес да протича паралелно, защото иначе ще отнеме години. Само ако ние първо говорим за задълбочаване и след това за следващите присъединявания, тези държави ще имат перспектива за присъединяване 30 години и аз мисля, че вече при това положение не може да се говори за перспектива. И мога да ви уверя, дами и господа, че лично аз а, приемам, че и моя последовател ще се застъпваме за това да бъде разгледана методиката на процеса на присъединяване. Никой не е съвършен, винаги има възможности за усъвършенстване, но много от нещата, които чух тук, вече съществуват. Например, акцента с правовата държава, възможността за спиране на преговори и никои преговори не водят непременно до присъединяване. Този процес е обратим. Така че ние ще направим това и се надявам, че ще има същия ангажимент е, към тази тема, така както беше проявен при нейното поставяне. И накрая ще разкажа една малка история. През 2013 година, като регионален комисар, в Брюксел проведох един малък семинар – с представители на гражданското общество от Северна Ирландия. Тогава те представиха различни проекти, и изследвания за помирението в Северна Ирландия, как са го организирали и как са го осъществили. И мога да ви кажа, че 90% от участниците през 2013 година бяха представители на страните от бивша Югославия. И те много добре знаят защо са участвали там, защото осъзнават много добре, че мирът, стабилността и просперитета на Западните Балкани са възможни само в чрез включване в едно по-голямо цяло, а именно Европейския съюз. Така че още веднъж благодаря за този силен сигнал на надежда, който утре ще изпратите чрез съответното решение, което ще вземете. Така че и мога да пожелая на председателя на Македонския парламент е, всичко най-добро и да му благодаря за многото инициативи през последните месеци, насочени към отваряне на неговата страна към Европа. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Давам думата сега на съвета, представен от госпожа Топорайнен. Заповядайте. Господин председател, господин председател на парламента на Северна Македония, почитаеми депутати, благодаря ви за това обсъждане и искам също така да благодаря на комисар Хан – за неговия постоянен ангажимент, свързан с процеса на разширяване. Това обсъждане още повече ме убеди, че нашата подкрепа за Западните Балкани е неотклонна и трайна. Това въжи и за европейската перспектива на тези държави. Преди срещата на върха в Загреб през май – преди това съветът ще продължи да работи. Няма да се откажем от това, да продължим работа. И искам да припомня, че решението за почване на преговорите е само първа стъпка в един много дълъг процес. И колкото и много хора, включително аз самата, са недоволни и разочаровани от това, което се случи миналата седмица – няма смисъл да сочим с пръст у нези, които смятаме за виновни. Няма нужда да отправим обвинения. Не, трябва да вървим напред. Трябва да предприемаме първите стъпки и трябва добре да ги обмислим, за да успеем в един процес, който така или иначе ще бъде дълъг и ще изисква много сърна работа от всички. Ние в момента много внимателно анализираме ситуацията и след това ще продължим да вървим напред. Така че искам да запазя оптимизма и надеждата си, но и да бъда реалистична, що се отнася за близките няколко месеца. С голямо уважение се отнасям към работата, извършена от двете държави, Северна Македония и Албания до сега и искам да ги окоръжа да продължават да работят в същия дух и да продължават да постигат резултатите в реформите, което е в интерес на техните граждани. Това, което е добро за гражданите на тези държави, за тези държави е добро за Европа. Благодаря ви. Thank you. Благодаря ви. Получих няколко проекторезолюции, за да приключи този дебат. Те идват от следните групи. Идентичност демокрация, европейски консерватори, Зелените, Обединената левица, Социалистите, Демократите, Обнови Европа и НП. Искам да благодаря на колегите за присъствието. Искам да благодаря на комисар Хан, на госпожа Топорайнен. Искам да благодаря и на председателя на парламента на Република Северна Македония за това, че той също участваше в нашето обсъждане. Дебатът е приключен. Гласуването ще се проведе утре. Следващата точка от дневния ред е изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител по външната политика по темата ситуацията в Ирак, по-специално използването на насилие при потискането, потушаването на протестите на младите хора и студентите. Искам да каже, че може да се използва процедурата за синя карта и спонтанни изказвания в съответствие с новата система чрез използване на картата ви за гласуване. Искам също така да кажа, че предвид това, че закъсняваме, изоставам от графика, няма да мога да изпълня всички заявки за изказвания по процедурата за спонтанни изказвания. Дебатът ще започне с изказване на госпожа Топорайнен, от името на заместник председателя на комисията и върховния представител на Съюза по външната политика. Благодаря председателю, уважаеми депутати в Европейския парламент. В началото на октомври имаше протести в Багдад, които след това се разпространиха в останалата част на Ирак. Демонстрациите ескалираха, имаше насилие, като силите за сигурност е, всъщност при тези сблъсъци е, причиниха и наранявания, а имаше и смъртни случаи. Имаше нападения срещу телевизионни станции, пресагенции, както и, и а, лица, които са били въоръжени и са нападнали демонстрантите. На 3 октомври а, ясно казахме, че силите за сигурност трябва да подходят много внимателно към овладяването на бунтовете и трябва да има съответните следствени действия за насилието. От най-високо ниво в Ирак бе потвърдено, че те искат да гарантират свободата на изразяване и сигурността на всички иракски граждани, както и свободата на пресата. Исканията на иракския народ не могат да бъдат посрещнати с репресии. Исканията им трябва да бъдат изслушани и съответно към тях да се подходи сериозно. Протестите като че ли са започнали спонтанно от млади хора, които са искали достъп до основни услуги, по-добри възможности и край на корупцията. Техните желания, техните оплаквания са легитимни и не трябва да бъдат подценявани. Всъщност, младите хора в целия близък изток излизат по улиците със същите искания. В същото време, предизвикателства, пред които е изправен Ирак, са уникални. Страната излиза от един дълъг конфликт най-накрая. Има нужда от помиряване и възстановителни дейности. Има нужда също и обаче да отговори на исканите на хората за по-добър живот и възможности за всички. Тези искания трябва да бъдат удовлетворени, ако Ирак ще се стабилизира в дългосрочен план. Ефикасни структурни економически реформи не трябва да бъдат отлагани. Трябва да има противодействие на корупцията. Това ще доведе до една по-голяма устойчивост на страната с ефикасни институции и силна демокрация. Настоящото правителство на Ирак излезе с амбициозен план за реформа, тя сега трябва да бъде изпълнена в спешен план. Върховният представител бе Багдад това лято и още тогава тя предложи помощ за тези реформи и при предоставянето на услуги за хората. Винаги сме били на страната на иракския народ и опита на този народ да възстанови страната си, както и да се помири в началото на 18-та година. Имаше международна конференция в Ковейт за възстановяването на Ирак. И сега всъщност е, отговаряме на всичко, което сме обещали тогава. 300 милиона бяха мобилизирани последните години, за да бъдат подкрепени реформите и да се създадат устойчиви работни места, особено за най-младите а Това е и поколението, което излезе сега на улиците в тези бунтове. Последните години е, ние сме възстановили и болници и университети, така че иракският народ да може да живее нормално. Работихме с иракското правителство, за да подкрепим процесите на помирение в страната и създадахме мисия, която да подпомага силите за сигурност и реформите там. Така силите за сигурност ще спазват правата на човека, както и основните свободи. Не може да се забрави, че Ирак отбеляза голям напредък последните години. След прогонването на ДЕШ и изборите имаше мирен, мирно прехвърляне на властта. Правителството и Курдистанското регионално правителство също подобриха своите отношения. Ние, европейците, винаги сме казвали, че искаме да помогнем на иракския народ, за да живее той в мир. Това иска и самия иракски народ сега. Ние ще продължим да бъдем на негова страна и да съпътстваме Ирак по пътя му към една по-справедлива и по-приобщаваща демокрация. Благодаря, господин председател. И аз ви благодаря. Сега започваме с изказвания от името на политическите групи, от името на... Но преди да започнем всъщност с това, ще се обърна към депутатите, ще ги помоля да се изказват само в рамките на определеното им време. Закъсняваме. Минута и половина, господин Кирцус, от името на НП. Заповядайте. Thank you. Благодаря. Имаме криза в отношенията между Иран и Судитска Арабия. Размерици в Ливан, проблеми в Сирия и много други проблеми, които показват значението на Ирак в един сложен и неспокоен регион. Економиката на Ирак се възстановява след продължителен конфликт в резултат от присъствието на тъй наречената ислямска държава на територията на Ирак. Ирак е втория по големина производител на петрол в ОПЕК. Списанието економист предвижда, че през следващата година економическия растеж ще бъде 4,5%. За това трябва да помолим правителството на Ирак да използва економическия потенциал на страната, за да реши проблемите на населението, които доведоха до социални размирици. Трябва да упражним нашето влияние, за да се изпълни програмата от реформи от 13 точки, обявена от правителството, и да се започне независимо разследване за това, кой договаря за смъртта на над 100 протестиращи граждани. Благодаря ви. Две минути, госпожа Пири, от името на социалистите и демократите. Уважаеми господин председател, господин министър, колеги, десетки хиляди излязаха по улиците в шиитските региони на Ирак – Протестите бяха спонтанни. Протестиращите не бяха въоръжени. По никакъв начин не бяха заплаха за сигурността. Но властите подходиха брутално и агресивно. 110 бяха убити, десетки хиляди бяха задържани или ранени. Снайперисти убиваха хора от покривите в Багдад. Колеги, нека бъде съвсем пряка и ясна. Това е пряко потъпване на правата на човека и трябва да бъде заклеймено. Сходни протести текат от много месеци. На огромна част от младите хора са безработни, има корупция, основните услуги не са добре предоставени. Действията на правителството са изключително притеснителни и не водят до резултати. Бунтовете не са спрели, протестите не са спрели, нищо не е разрешено. На 25 октомври е крайния срок да бъдат изправени пред съд унези, които са убивали мирни граждани. На този ден хората отново ще излязат по улиците. Не можем да позволим да и легитимните им искани да бъдат посрещнати с насилие. Нужни са економически и социални реформи, нужно е преразглеждане на системата за социален патронаж. Затова е нужен а, кураж. Ние се изправяме до иракския народ и искаме да подпомогнем властите, ако те наистина искат да действат а, така, щото държавата да се реформира и социално и економически. Ние сме готови да покажем, че Европейския съюз е един добър партньор, на който може да се има доверие в този регион. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожа Ал Сахлани, от името на Обнови. Благодаря. Ще говоря на шведски, но първо искам да приветствам на арабски иракския народ. personer dog inom loppet av fyra dagar och över 3500 är skadade. Имаше хиляди е, ранени, много хора са били ранени в главата и в гърбдите и този, който е държал оръжието, е стрелял за да убива цивилни граждани, които са носили иракското знаме и са се борили за правата на своите съграждани, са били обект на тази стрелба. И мога да кажа, че тези хора желаят един достоен живот и е, са се чували викове че хората желаят своето отечество. Министър-председателят е започнал разследване, но това не е достатъчно. Основните проблеми в страната не се решават, а именно, че не функционират изборните закони, например спорните параграфи в Конституцията, свързани с корупцията, също не функционират и всъщност това разследване не е започнато от нито един отговорен министър. В крайна сметка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 атаки срещу медии, срещу партийни централи и всъщност Ирак е платил много висока цена за своята свобода. Спомнете си американската инвазия, след това Алкайда и накрая Исламска държава. Война, която засяга иракския народ и неговите малцинства. И всъщност тази война е водена и от тях. Тези основни проблеми трябва да бъдат решени в Ирак. И тук ние, като Европейски съюз, трябва да помогнем да настъпят други обстоятелства. Аз се радвам, за това, че проявяваме готовност да хвърлим поглед към демонстрациите, от преди 48 часа. Иракският народ заслужава достоен живот и респект и благодарност от наша страна. Госпожа Нойман от групата на Зелените. Уважаеми колеги, Право на хората в Ирак е да излязат на улицата и да протестират. И въпреки това, стотици от тях са били убити чрез изстрели, много са били ранени, ранени са били и журналисти, блокирани са медиите. Докладите на правозащитните организации са ясни. Иракските сили на сигурност са стреляли срещу невооръжените демонстранти. Иракското правителство посочи, че ще има разследване но вместо това все повече активисти са обект на заплаха или изчезват и за този петък е, са обявени нови протести. Това, което ме обезпокоява като член на този парламент е следното. От две години ние имаме консултантска мисия на Европейския съюз в Вътрешното министерство на Ирак. Ние отговаряме за реформа във вътрешния сектор. Миналата година ние спряхме една подобна мисия и всъщност тази мисия засяга точно онези, които отговарят най-много за насилието през последните седмици. За това искам да ви попитам, госпожа Топорайден, какви последици ще има мисията на Европейския съюз в Ирак, какви изводи ще направите? Може ли да се гарантира независимо разследване на тези инциденти и как можете да гарантирате, че следващата седмица няма да има отново протести? Уважаеми колеги, време е и в пленарна зала да дискутираме за нашите мисии в чужбина. Благодаря. Господин Мариани, за минута. Благодаря, господин председател. Ирак е една страна, която е, е, наранена. Наранена от действията на САЩ 2003, от ИДИЛ и от много други действия и групи. Тя е съсипана от това, че САЩ и Турция постоянно нападат нейната цялост. 100 хиляди бяха американските войници там. Виждате какво се случи сега и в Сирия. 2018 година бе обещано да има мисия за консолидиране на иракската власт. Протестите от октомври всъщност са такива, които са свързани и с пътуванията на много шиити към светите места. Правителството трябва да направи така, че да опази и една, и мълцинствата си, и социалните движения. 2003 година се намесихме без да мислим за бъдещето, без да мислим за младите хора, защото разрушихме страната им. Без намесата на Запада тази страна нямаше да изглежда така, затова трябва да понесем голяма част от отговорността за случилото се там. Госпожа Фотига за минута. Благодаря, господин председател. Имаше период на надежда в Ирак, когато бе разбита ислямската държава. А сега виждаме мащабни демонстрации срещу корупцията, бедността, недостатъчните и нискокачествени обществени услуги. Виждаме, че има много жертви при потушаването на тези и размирици. Снайпери са били използвани за да стрелят срещу протестиращите от покривите й. И много млади хора са били убити и над 600 души са ранени. Трябва да водим активен диалог с министър-председателя и правителството на Ирака. Но също така трябва да поискаме да се предприемат необходимите действия за да не се допуска продължаването на насилие. Благодаря ви има въпрос по процедурата за синя карта, обаче в момента депутатите се изказват от името на политическите групи. Госпожа Фотига се изказва от името на ЕКАРА. За това не приемам въпроси по процедурата за синя карта. Госпожа Дели, която говори от името на Европейската обединена левица. Благодаря, благодаря. Господин председателю, миналата година бяхме в Ирак и преди три седмици е, много хора бяха убити. Един конкретен човек с негов приятел на 19 години бе убит по време на протестите. И знаете ли това, което най-притеснателното бе, че техните и техните приятели е, че никой не се вълнува. Над 100 човека са смърти, десетки са ранени и дори едно заглавие не излезе. А вижте колко пишем за Хонг-Конг. Толкова сме свикнали да бъдат унищожавани хората в тази страна. Млади хора, които търсят най-обикновени неща, вода, ток, работни места, не могат да ги намерят. Защо? Защото а, незаконната инвазия на САЩ, за да заграби активите на тази страна, за да ограби суровините, всъщност засили всичката тази корупция. И това е ужасяващо. И смятам, че е много интересно, че настоящото правителство което сега е насочено про САЩ, е отворено към Сирия и доста схо... така, приятелски настроено и към тази страна. Искам да видя кой отговаря за тези убийства и не мисля, че такива агент-провокатори работят в този регион. За независимите, господин Касталто. Благодаря, господин председател. Протестите, които разтърсиха Ирак, всъщност включват всички и кюрди, и сунити, и шиите. Има хронична безработица, корупция, няма никакви услуги, засилиха се бунтовете, защото те искат цялостна реформа на политическата власт. Репресиите бяха ужасяващи и брутално. 149 човека умряха, защото се използва прекомерна сила от властите. В петък манифестациите ще се подневат. Колеги, изключително важно е да изпратим апел към иракското правителство да се спазват основните свободи и да се гарантират основните права на хората. Не искаме да има такива ам, правителства, които да работят срещу народа си. И в Египет и в Судан се случва същото. Антидемократични са тези мерки. Спира се интернет, притискат се медиите, публичните власти. Това е една глобализация, не едно неравенство, които нямат никакви граници и не признават нищо. Това помита различните държави. Нужно е социално приобщаване. Центъра трябва да е в страната и това в средата, извинете, на цялото ни внимание. Благодаря. Руис Девеса. Благодаря, господин председател. Ирак, както знаем, не е само люлката на нашата цивилизация, но също така е един от малкото демократични проекти в Близкия изток. Затова смятам, че този проект заслужава политическа, дипломатическа и дори финансова подкрепа от страна на Европейския съюз. При все това виждаме, че се случва нещо неприемливо. Необходимо е Европейския съюз да осъди това, което се случи. Трябва да се установят виновните – над 100 са загиналите от изстрелите на полицията. Това са били невооръжени граждани, които са искали подобряване на живота си. Затова трябва да заявим твърдо наш ангажимент спрямо иракския народ при отстояването на човешките права на гражданите на Ирак. Благодаря ви господин Бауса Диас. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на испански. И разбира се, обръщам се към госпожа Могерини. Виждаме, че Ирак е попаднал в цикъл на насилие, което върви между различните религиозни общности – и виждаме как хиляди млади хора излизат на улиците, за да протестират срещу корупцията, безработицата и липсата на най-елементарни публични услуги. Това са абсолютно легитимни исканията. Обаче те доведоха до преследване на журналистите, затварянето на интернет и безпредседентно насилие от страна на правителството. Трябва да заклеймим твърдо това необосновано насилие спрямо протестиращите, което доведе до най-малкото 105 души, които са загинали и също така до хиляди ранени. Необходимо е да се установят виновните, да бъдат подведени под отговорност. Виждаме, че продължават проблемите на управлението Сирак, които всички знаем какви са те корупцията, клиентализма и политическа система, която води до разделението между различни общности в държавата. За това трябва да поискаме Ирак да изпълнява своите международно правни задължения. Ирак трябва да спре насилието и да изпълнява своите задължения, свързани с осигуряването на свободата на събранията, свободата на пресата и другите основни свободи. Това трябва да бъде наш ангажимент и нашето искане. Благодаря ви. Госпожа Товалиери. Грация, президенте. Благодаря. В Багдад и в други иракски градове тече брутална репресия на студентите и младите безработни, които излизат по улиците от седмици срещу корупцията и ужасяващата мизерия в страната. 60% от населението са млади хора. Всеки четвърти няма бъдеще и няма работа. Убиват се хора, има ранени, има задържане на хора без причина. Корумпирано е правителството и за това виждаме и какво е състоянието на страната. Има една вътрешна война, която тече, а всичко се прикрива зад маската на борбата с тероризма. Същото се отнася и до жените и християните, които биват преследвани. Ежедневно християните бивани избивани от а, идил, а пък на жените се налага носенето на вуал. Трябва да защитим правата на човека, защото иначе нашите ценности остават под въпрос и ще има, масови мигра... ще има масова миграция към нашите страни. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Баренарца. Благодаря, господин председател. От началото на октомври протестиращите в Ирак изискват по-добър живот, по-добри публични услуги и край на корупцията. Обаче те са били посрещнати с куршуми и силни струи вода. Това са мерките, които прилага авторитарния режим – Убити са най-малкото 105 души и над 4000 са ранени. Трябва да спрат тези действия на иракското правителство. Трябва да се позволи свободното използване на интернет. Правителството на Ирак е задължено в съответствие с международното хуманитарно право да защитава правата на гражданите на свободно изразяване и мирно събиране. Ние трябва също така да изразим нашата загриженост във връзка с колективното наказание, извършвано от иракското правителство спрямо гражданите на Ирак, за които се подозира, че имат роднини, които са се присъединили към Даеш. Господин Бартоло. Грация, президенте. Благодаря. В Багдад има вече над стотина мъртви, над хиляди ранени. Една спирала на насилие в цялата страна от няколко седмици. Не идват нещата от нищото. Те идват от социално-економически проблеми, които са навсякъде в тази страна и от години тази страна се опитва да излезе от войната, която я свали на колене. Десетки са студентите, стотици, които излязаха по улиците. Те се борят срещу повсеместната корупция, която прече на модернизацията на страната. Всичко това е свързано също и с много високата безработица след младите хора. Няма също основни услуги и това може да доведе до нов социален конфликт. В такъв смисъл трябва да признаят правителството, правото на хората свободно да манифестират, да се изразяват и когато има протести, е, силите за сигурност трябва да уважават човешките права, човешкия живот. Европейския съюз е, трябва да заклейми всяко едно насилие. Трябва да внимава какво се случва в този регион. Трябва да продължим да работим, за да има стабилност и социална, и економическа, и в целия регион. Благодаря ви. Изчерпахме списъка с ораторите. Започват спонтанните изказвания. Господин Чуходаро. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че съм ужасен, защото не можех да си представя подобно варварство, което да се прилага през 21 век. Аз съм работил като лекар в болница и когато виждам такова насилие, извършвано от едни хора спрямо други, винаги се ужасявам как може да се извършват такива неща. Също така съм ужасен и възмутен от това, че през 21 век умишлено се погазва правото на хората да се изразяват свободно. Тази ситуация се повтаря в много страни по света. И може би трябва всички да седнем на една и съща маса на преговори и да подготвим план за това как да реагираме в такива ситуации, за да няма такива зверства в бъдеще. Аз съм възмутен, аз съм ужасен и ви призовавам всички да се намери решение да не се повтарят подобни неща в бъдеще. Госпожа Конечна pane předsedající vážené kolegyně vážení kolegové závěr Благодаря. Края на работата на следователите показва, че силите за сигурност са тези, които са убили младите хора по улиците. Трябва да осъдим всяко едно такова насилие, каквито и да са обстоятелствата. Хората трябва да бъдат защитавани, а не пребивани и убивани, защото иначе демокрацията е в опасност. САЩ създаде много проблеми, да, но се надяваме Ирак сега да е в по-добро състояние. Но ако отговорът на тези протести е бронебойни куршуми, то тогава демокрацията не се развива в тази страна. Бруталността на Силите за силност трябва да бъде заклемявана навсякъде, дори в Каталуния, но някои от вас не иска да го признаят. Госпожа Уорд. Хиляди протестиращи, основно млади хора, демонстрираха в Ирак срещу корупцията и безработицата. Те поискаха отговорност от правителството и публични услуги. Обаче иракските служби за сигурност приложиха брутална сила, като убиха над 100 души и са ранили хиляди. Необходимо е да има надлежно разследване и подвеждане под отговорност за онези, които отговарят за това насилие. Правителството незабавно трябва да освободи всички, които са били задържани, без да им се повдигнат основателни обвинения. Хората трябва да имат право да участват в демонстрации и да критикуват правителството. Това не е престъпление и не може да се запушва устата на протестиращите чрез затварянето на всички възможности да се ползва интернет. Според международното право, правителството на всяка държава трябва да гарантира правото на, мирно събра... на мирни събрания и свобода на изразяването. Господин Волес. Uh, Ирак е една разрушена страна. И не сме изненадани, че хората протестират. Едва ли се изненадваме също така, че правителството е безполезно. Щетите, които са нанесени на тази страна, Ирак, виждали ли сме нещо толкова ужасяващо последните 30 години? Ужасяващо! За съжаление, европейските държави не са невинни. Разбира се, че американците задвижиха този процес. Разбира се, че ставаше дума за суровини, ставаше дума за промяна на режим в тази страна. Но какво направи това с хората? Обезвери ги. О, повече от един милион души са убити в тази страна. И продължават да бъдат убивани. А човешкият живот не струва нищо. Вижте колко хора има в тази зала. Никой не се вълнува. Те се вълнуват от това да пускат бомби, а не да се грижат за хората. Какво можем да направим? Не знам всъщност. Толкова е трудно западните сили да помогнат на една страна без финансово да измучат всичките й ресурси. Благодаря ви. С това приключихме спонтанните изказвания. Сега ще дам думата на госпожа Тупорайнен, която ще говори от името на върховния представител по сигурността. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Този обмен на мнения беше много полезен и разбира се своевременен. Бих искала да благодаря на почитаемите депутати за техните изказвания и предложения.